решение, което да ни даде възможност да започнат да действа и реформираната ОПР и многогодишните планове. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата и продължаваме с следващата точка от дневния ред изявление на заместник председателя на комисията Върховен представител за външни работи и сигурност за е, стратегията на Европейския съюз за Арктика. Сега давам думата на комисар Фюле. Госпожо председател, уважаеми депутати, Европейския съюз засилва своя принос към арктическото сътрудничество. Ето защо за мен днес е удоволствие да се обърна към парламента от името на върховния представител госпожа Аштън във връзка с арктическата политика на Европейския съюз. Този дебат идва след като се прие съвместното съобщение на комисията и на върховния представител през миналия юни има голям напредък. През последното десетилетие ние станахме най-големия спонсор на научната дейност в Арктика. Приноса ни възлиза на 20 милиона евро годишно. Освен това, наред с регионалното и трансграничното финансиране, Европейския съюз е заделил 1 милион евро за економическо развитие от Гренландия до Русия добавете вноските от страна на държавите членки, ще видите, че сумата ще възлезе на почти 2 милиарда евро. Следващите стъпки, които планираме да направим, ще направят нашето сътрудничество в този район на света още по-уместно. Какви са основните компоненти на нашата политика? Познание, отговорност и ангажираност. Започвам с познанието. Програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз ще осъществи тесни връзки с учени от трети страни. Освен това, в момента се опитваме да проучим дали е възможно да се създаде Европейски арктически информационен център. По отношение на отговорността, Искаме да работим с нашите партньори от района и с частния сектор, за да развием екологично чисти технологии с малък риск, които могат да се използват от добивната индустрия и от индустрията на транспорта. И накрая по отношение на ангажираността, засилваме диалога с всички страни в Арктика и различните заинтересовани участници комисията ще продължи да работи и с местното население в района на Северния ледовит океан с цел да се постигне практическо сътрудничество в много области. Ще организираме диалог с местното население в следващите няколко месеца. Едно важно решение, свързано с Европейския съюз, е молбата, която ще отправим, да бъдем наблюдатели сред арктичните страни, които формират Арктичния съвет. Това е основния форум, според нас. Ние вярваме, че членовете на Арктическия съвет ще вземат едно справедливо решение, което ще отчете приноса на Европейския съюз. Ето защо искам да благодаря на парламента за цялостната подкрепа за нашата кандидатура. В заключение трябва да кажа, че каквото и да правим, има едно нещо, което обязателно трябва да направим за Арктика, а именно да се справим с измененията в климата и да ограничим увеличението на световната температура до по-малко от 2 градуса Целзий. Очаквам с нетърпение да чуя вашата позиция. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на представителите на политическите групи от ТНП, господин Галер. Две минути и половина. Президентин. Благодаря много, госпожа председател. Бих искал да благодаря на комисаря, като в качеството си на докладчик на по доклада за Арктика. Благодаря за това, че бяха очертани основните приоритетни точки на европейския интерес е, в тази област и е, искам да заявя, че приветствам реалистичния подход, заявен в комюникето. Нека сега да се спра на няколко от по-конкретните въпроси. Е, този дебат не се провежда днес случайно. Става дума за това, че на 15 май ще има среща на министрите в присъствието на европейски наблюдатели. И за това бих искал да изразя желанието на НП и на целия Европейски парламент в тази връзка. важно е да спазваме не само поетите до тук ангажименти, но да развиваме още отношенията по въпроса за Арктика, за да има сигурен, устойчив достъп до ресурси и да има и достъп до маршрути за придвижване. Необходими са ни повече признаци, че има действително поети прагматични ангажименти е, в различните международни институции и органи. Необходима ни е координирана арктическа политика, особено в тези области, където Европейския съюз може да допринесе с програми и научно-развойна дейност, за да може да се постигне устойчиво развитие на Арктика и да се е, изиграе положителна роля. Необходимо е да се балансират различните интереси, устойчивото развитие и защитата на природата. Това е възможно. Необходимо е обаче да се разгласи по-подробно какво може да направи Европейския съюз в тази област. Много се радвам, че наскоро бе проведен диалог по темата Арктика с Исландия. Вчера президентът на Исландия заяви, че всички са добре дошли е, зад полярния кръг. Тук имаше пред... той изброи множество страни, включително Китай и Сингапур, но Европейският съюз не беше споменат. Канадците, руснаците и всички останали изглежда забравят, че сътрудничеството в Европейския съюз може да донесе от ползи. Може да си седим така и да чакаме да дойде принца на бял кон, но от друга страна, може би е по-добре да задвижим дипломатическите си канали, да се съсредоточим и действително да настоим ние като европейци да дадем своя принос. И Европейски парламент би подкрепил комисията при подобни стъпки. Благодаря. От името на комисията е, на групата на социалистите и демократите, госпожа Йеркон Сари. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari Fyyle, Kiitoksia mielenkiintoisesta Благодаря. Благодаря за започването на тази толкова важна дискусия. Благодаря и за оптимизма за политиката за Арктика. Европейският е, съюз има възможност да стане член на съвета на арктическите държави. Ние искаме да направим е, така, че Арктика да не е новото Елдорадо, един страх, който съществува от няколко години. Е, има много желания и намерения да се правят проучвания в е, региона, но Shell и други компании са се отказали да правят е, това, защото се оказва, че тази дейност е много по-трудна, отколкото се очакваше. Е, ние считаме, че ресурсите на региона трябва да се използват по един интелигентен начин, да се уважават правата на хората, които живеят там. Трябва да си сътрудничим. Е, не става дума само за вода, там живеят местни хора и нашето поколение е това, което за пръв път реално започна да отчита правата на тези хора. Съвсем не отдавна аз дадох интервю пред е, телевизията на етническата общност Сами. Това е една северна общност. И е, бяхме. И е, аз запитах и как, примерно, Брюксел, Европейския съюз може да бъде доведен по-близо до, до вашия народ? За мен това са много важни неща. Е, примерно един информационен център за Арктика е много добре да бъде основан. Той ще бъде един много добър начин да обедини е, местните е, народи и да ги присъедини към европейските политики. Благодарение на международно сътрудничество в този регион е гарантиран мира и ние даваме много добър пример за това колко силно може да е влиянието на сътрудничеството. Имаме споразумение с Норвегия, посредством което се решиха проблемите с Баренцово море. Това също е поредния добър пример за сътрудничество, което разрешава проблеми. Изграждането на инфраструктура в региона и създаването на морски пътища трябва да бъде засилено. Това се казва и в е, резолюцията към доклада на парламента. Много добре е да работим заедно, много добре е да си сътрудничим – не трябва да забравяме, че тази политика трябва да включва всички заинтересовани. Колегата, който е докладчик, очертава измене, именно измерението на сътрудничеството за стратегическа политика, особено в, по отношение на транспорта. Също така е добре да разберем е, как, как е, комисията ще работи по всички аспекти на сътрудничеството в Арктика. Как ще се изгради тази стратегия ние се опитваме да направим нещо от много дълго време и крайно време е да получим вече конкретни резултати. Затова и ви благодаря, господин е, комисар, за усилията направени в областта на научните изследвания, а и за подкрепата на комисията. Много добре ще е, че Европейският ще е постоянен наблюдател в Арктическия съвет. Благодаря за името, от името на Алдема Госпожа Ятен Маки. Арктисела. Благодаря, госпожо председател. В района на Арктика има вода, природа, лед. Освен това обаче, там живеят 4 милиона души. Тези хора искат да се развиват и искат да развиват и економическа дейност в своя район. Трябва да има растеж, инвестиции в района, но те трябва да се основават най-вече на запазване на биологичното разнообразие и на устойчивото развитие. Политиката на Европейския съюз за този регион няма необходимата стратегия. Моята група смята, че трябва да се създаде арктическа стратегия максимално бързо, и в тази стратегия трябва да има отчитане на економиката, на човешкия фактор, на природата. Госпожо председател, искам да благодаря на господин Фюле за това, че повдигна въпроса за значението на информационния център за Арктика. Групата на либералите под мое ръководство напълно подкрепя този проект. Освен това, мрежата за сътрудничество за Лапландия също е важна и се надявам, че в крайна сметка този център, който споменах, ще бъде създаден. Искам да подчертая и подкрепата на либералите за статута на Европейския съюз на постоянен наблюдател в Арктическия съвет. Радвам се, че господин Фюле вижда възможности това да се случи. Това ще е от полза и за Съюза, и за хората в региона. Въпросите, свързани с далечния север, трябва да станат приоритет за Европейския съюз и се надявам, че следващия път, когато обсъждаме този въпрос, ще работим малко по-рано през деня, защото сега е твърде късно и самото поставяне на тази тема толкова късно в дневния ред може да бъде разтълкувано по някои конкретни начини. Освен това, Съжалявам, че Европейския парламент няма орган, който да се занимава с арктическия регион. Може би такъв орган ще се появи в следващия мандат, тъй като сега няма да успеем. Надявам се, че въпросите свързани с Арктика ще бъдат по-голям приоритет за парламента от тук нататък, че ще работим заедно и, и комисията, и парламента ще осъзнаят колко са важни тези теми. Благодаря. Сега господин Таран за зелените две минути. Благодаря, ще се изкажа на естонски, за да покажа солидарност към хората от Арктика. Преди 37 месеца, през март 2010 година, в същата тази зала, говорих по същата тази тема. Европейската комисия тогава бе представена от Катрин Аштън. Призовах я да покаже малко идеализъм и да направи предложение пред международната общност да се наложи мориториум пред извличането на природни богатства в Арктика. Разбира се, върховният представител, както и много колеги в парламента, казаха, че трябва да подхождам по-реалистично. Е, аз не, че съм си мислил, че комисията ще подходи идеалистично, но все пак исках да я призова да го направи. Същевременно обаче и прагматичният подход куца. Комисията, изглежда, не иска да чуе каквото и да било за онези 48 точки в плана за действие през 2000, предложен през 2008 година. Не трябва човек да е евроскептик, за да си представи, че всеки път, когато има някакъв проблем, Европейската комисия е готова да създаде нов орган. Има орган за банките и за какво ли не друго. Има ли обаче някаква агенция за Арктика? Не. Всъщност, за следващата финансова перспектива Европейската комисия оряза средствата с 12% и в сравнение с средствата споменати от господин Фюле. Искаме да сме водещи в Арктика, но външната ни служба няма каквито и да било специалисти в тази област. Трябва да сме по-подготвени. Ясно е и става все по-ясно, че трябва да подхождаме реалистично към проблемите с промените в климата. Необходимо е да има международно управление на Арктика. Само така може да стане това. Трябва да са ясни стандартите, спрямо които може да се действа, когато се провеждат а, действия по добиването на природни изкопаеми, трябва да е ясно как ще се гарантира Арктика без оръжия и така нататък. Знам, че много от моите колеги в парламента не смятат, че Арктика трябва да се обяви за международен резерват. Но нека да ви дам един пример от Естония. Един естонец е, даде името си на остров в е, Арктически океан, въпреки че не стигна до то, така и не стигна през живота си до този остров. След това един американски капитан стигна до този остров. Сега вече там има а, е, природен резерват. А, който е наложен от, е, беше наложен още от Съветския съюз през 76-та година и който и днес се потвърждава от президента Медведев. Ако руснаците могат да подхождат реалистично, защото, идеалистично, защо да не можем ние? Господин Мърфи. No... Благодаря. Не мисля, че има по-отвратителен пример за лудостта на капиталистическата система, в която живеем, от е, реакцията на общността към стопяването на арктическия лед. След 30-40 години този лед може би ще изчезне. И е, не само ще се повиши нивото на моретата, но е, и ще се засили по шокиращ начин световното затопляне. До 7 метра може да се повиши нивото на морската вода, което означава, че не само Бангладеш, но и Дъблин и Лос-Анджелес ще остане под водата. Та, потенциално това е кошмар за милиони хора по света. Но, а, примерно, нефтените компании а, буквално им потичат лигите от мисълта колко много а, допълнителни природни ресурси могат да излекат от Арктика. Всички лидери в момента реагират без много активни действия. Сега се организира Световен ден за Арктика, за да се изпрати и ясно послание, за да се прекрати капиталистическата алчност и да се създаде економика, която да не зависи от изкопаеми горива. Uh, мистер Марфи, do you accept the blue card? Господин Мърфи, приемате ли синя карта? Uh, Господин Галер, приемате ли, колега, че населението, има, което живее там, има също право да се развива? И второ, все пак не е, грозните капиталисти, а е, китайски ледоразбивач пръв стигна до Северния полюс, проправи път, е, така че по-скоро китайските комунисти е, проправиха пътя там, а не капитализма. Um, uh, Естествено съм съгласен. Хората, които живеят там, имат права и те са най-важни. Но не смятам, че е, там, където те живеят, трябва да се действа така, че всичко да се сведе до разруха. Сега, дали е капитализъм или е, социализъм, факта, че една диктатура се нарича е, социализъм, не означава всъщност, че е социализъм те просто са вид капитализъм, китайски капитализъм, както съществува и канадски, американски и така нататък. Хората трябва да бъдат оставени да живеят спокойно и да живеят в тяхната естествена среда. Те орали altri oratori, onorevole Assaia, 1 minuto e 30. Arvoisa puhemies, hyvä благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, Арктическия съвет ще вземе решение през май дали да даде на Европейския съюз статут на постоянен наблюдател. В Европейския парламент повдигнахме въпроса дали можем да дадем нещо на това сътрудничество. Имаме ли план за действие в рамките на Арктическия съвет? Имаше съобщение още преди много години, някъде около 2000-та година, с насоки през 2011 година също имаше съобщение, в което се говореше за възможностите в Арктика, за устойчиво развитие, за запазването на биологичното многообразие и така нататък. Освен това, там се подчертаваше уязвимостта на този регион. В парламента ние трябва да се борим за защита на околната среда. Това е наша задача. Комисар Фюле в началото каза, че комисията мисли дали да създаде информационен център за Арктика – Има подкрепа сред финландците за една такава инициатива. Лапланците от своя страна в Северна Финландия могат много да допринесат. Те имат университети, които работят в тази връзка. Благодаря за думата, господин Галахар. Благодаря, госпожо председател. Защитата и съхраняването на Арктика в хармония с жителите и е от огромно значение. Всички трябва да признаем значението в защитата на местните общности. И е важно да се погрижим е, за е, нещата, които ги безпокоят. Всеки път, е, когато отида в Арктика, ми се припомня, че именно Европейския парламент забрани продажбата на тюленови кожи, които са важни за економическото оцеляване на общностите в Арктика. През последните години Европейски парламент е представен в Междупарламентарната комисия на страните от Арктическия регион. Аз съм представител на парламента там и се обсъждат множество въпроси и то на високо равнище Следващата среща ще бъде в Норвегия. И многократно се повдига въпроса за това, че е необходимо Европейския съюз да стане постоянен наблюдател в Арктическия съвет. Радвам се, че има е, много депутати, които подкрепят а, е, това предложение и се надявам кандидатурата да бъде приета положително. Господин Галахър, приемате ли зелена карта? Синя карта. Arvoisa kollega, te sanoitte aivan oikein, että alkuperäiskansoja on ärsy. Имам следния въпрос. Казахте, че местното население смята, че е несправедливо решението на Европейския съюз да се забрани продажбата на тюленови кожи. Смятате ли, че всъщност знаете ли, че има изключение? Местните жители на Арктика имат право да продават тюленови кожи. Моля ви, необходимо е да разясните този въпрос. Не става дума за а, а, неяснота. Те си знаят, че има изключение – обаче, много хора в Арктика, особено хората в Гренландия, където има 380 хиляди тюленови кожи на склад в момента, смятат, че това изключение просто е неефективно. И когато отново се върнем на тази тема в парламента, мога да ви организирам среща с тях, за да разберете за, как, какво огромно количество кожи става дума, които седят и залежават. Надявам се проблемът да бъде разрешен в рамките на няколко месеца обаче. Благодаря. Давам думата на колегата Ейкхаут за една минута. Благодаря. Тук става дума за стратегия на комисията за е, Северният полюс. Много съм разочарован, когато се говори за познанията, за отговорност, за диалог. Когато ще говорим за отговорност, трябва да се настоява добавните и проучвателните работи там да бъдат с нисък риск. Не е редно да разрешаваме практики, каквито се практикуват в Съединените щати една от компаниите е имала интерес да, запра... да започне това. Тези подобни практики допринасят за климатичните промени. И къде е, е идеализма или реализма на комисията в това отношение? Ние просто искаме да запазим природата там, и е много важно да го направим, а не само да е, излизаме с празни думи. Господин Преда, минута и половина. Рапортор pentru Исланда al Parlamentului am un interes. Благодаря. Аз се интересувам много от стратегията на Европейския съюз за региона. Исландия е малка страна и има много важна роля в региона. Новият е, директор на секретарята на Арктическия съвет е от Исландия. Първата среща ще се проведе през октомври в Рейкявек. Първата среща на Арктическия кръг. И в този момент и комисията започва да създава комис... политика за Северния полюс. Сега е момента, според мен, да се отвори и институциите, които се занимават с проблемите на региона към други участници. Комисията, примерно, е много заинтересувана от научните изследвания в региона. 20 милиона евро са отделени в последните години за тази цел. Тоест, ние е ние трябва да бъдем отговорни партньори в Арктическия съвет, което може да се осъществи посредством, посредством статута ни на постоянни наблюдатели в този съвет. Дейности, дейностите в региона трябва да се базират на общи правила, арктическите държави е, имат достатъчно добри примери за сътрудничество. Господин Белев, минута и половина. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, господин комисар. Добър вечер, колеги. Аз съм докладчик в Комисията по промишленост и искам да говоря най-вече за търсенето на нефт и газ в района на Арктика. Споменахте усилията на Шел в района на Аляска. Практиката на Shell показва, че е много трудно да се добиват полезни изкопами в този регион. Много хора искат да има мораториум върху добива на нефт и газ в Арктика. Знаем, че Съюза няма територии в Арктика с изключение на съседа Гренландия – Въвели сме задължение компаниите от нефтодобива да се грижат за околната среда в случай, че има нефтен разлив. А ако смятат, че не могат да го направят, трябва да ограничат своята дейност. Призоваваме новия комисар да подкрепи правния инструмент и членството в Арктическия съвет, надявам се, че комисията ще бъде добър сътрудник и ще работи в тясна връзка с членовете в Арктическия съвет. Благодаря. Благодаря господин Гжип за една минута и половина. Уния Европейска очище има ограничен. Благодаря, госпожа председател. Европейския съюз, разбира се, има ограничено въздействие върху това, което се случва в Арктика. И все пак някои от европейските държави членки са и арктически държави и Европейският съюз кандидатства за постоянен наблюдател към Арктическия съвет. Някои държави членки, като моята страна Полша, също имат статут на наблюдателки, тъй като допринасят много с научно-развойна дейност в Арктика. Преди няколко години имаше доклад за далечния север и с колегите си подадох четири изменения. Много се радвам, че в съобщението са отразени някои от основните им елементи, особено въпроса за научно-развойната инфраструктура за изследване на морското дъно, за да могат да се отчертаят маршрути за мореплаване. Няколко стотин милиона евро вече са посветени на тези усилия. А, някои казват, че е, не са достатъчни други вече са доволни. Но трябва да се има предвид, че тази зона е изключително важна и като хабитат, и за стабилността на климата, и за живота на местните гра... жители. Така че смятам, че каквито и да било намеси, които могат да се отразят на околната среда, трябва да бъдат обмислени особено внимателно. Не може просто и тъй някой да отиде, да забие знаме и да каже това си е нач, наше. Значението на Арктика за Европа е твърде голямо, за да допуснем това. Благодаря. Благодаря, госпожа Басеско. Președинта, Арктика е o zonă да импорт... Госпожо председател, Арктика е зона с стратегическо значение и това значение нараства глобалното затопляне води до стопяване на арктическия лед и откриването на залежи, които представляват интерес за много държави. Европейския съюз има интерес да поддържа сътрудничество в региона, за да могат да се решават предизвикателствата пред този регион. Една устойчива стратегия трябва да включва и подкрепа за е, ресурсите на региона. Тези ресурси трябва да бъдат експлуатирани по отговорен начин, без да се вреди на екосистемите в региона. Аз лично се безпокоя от факта, че се създава една и може да започне една истинска е, треска и надпревара за ресурсите в региона. Господин Караш. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. И исках да информирам колегите, че следващата седмица ще има парламентарна конференция по въпросите на Арктика. Аз ще представлявам Европейския парламент на тази конференция и ще внеса изменения от името на Европейския парламент към заключенията на конференцията. По-конкретно, ще подчертая, че заседанието през май на Арктическия съвет трябва да вземе решение за постоянния статут на ЕС в този съвет. Русия и Канада може да блокират нашата кандидатура. Трябва да изпълнят използваме всички канали за оказване на влияние. Важно е да минат моите изменения. В този съвет има няколко постоянни члена. Исландия е наблюдател. Много е важно комисията да ни подкрепя в нашето общо начинание. Отново казвам, Конференцията е другата седмица. Благодаря. Комисар Фюле. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми дами и господа депутати, бих искала първо да ви благодаря за съдържателните изказвания тази вечер. Парламентът действително бе важен двигател – при разработването на арктическата политика на Европейския съюз. И тази вечер за пореден път подчертаваме огромното значение на Арктика за нас. На няколко пъти бяха споменати местните жители на Арктика. И тук искам твърдо да заявя, че Европейският съюз ще разгледа всички възможни начини местните народи а, в Арктика да бъдат информирани и да се допитваме до тях, когато се вземат решения, които биха могли да ги засегнат тук на европейско равнище. И Европейската служба за външна дейност ще задълбочи усилията си за провеждане на редовен диалог с местните общности в Арктика. Ясно подчертахте огромните екологични и економически предизвикателства пред Арктика, не само днес, но и за бъдещите поколения. И тук сътрудничеството е от решаващо значение – трябва да поемем отговорността си и да дадем своя принос. И в тази връзка бих искал да се спра в малко повече подробности на въпроса за сондирането в Арктика. Арктическите държави и Европейския съюз имат един общ интерес, а именно природните богатства на Арктика и в морето, и а, на а, сушата, и а, на морското дъно и подморското дъно да се използват по такъв начин, а, че използването им да е устойчиво и да не а, засяга околната среда и да е от полза за местните общности. По-настоящем няма ресурси, които да са в рамките на зоната от 200 мили, около държави членки на Европейския съюз или в континенталния им шелф. Такът обсъждания и за сътрудничеството с други страни. Вече задълбочаваме дискусиите с Съединените щати и Канада за научно-развойно сътрудничество в научната област за Арктика. Обмисляме такива възможности с Исландия. Имаме добро сътрудничество с Исландия, Русия и Норвегия в рамките на северното измерение. Партньорството с Гренландия допълнително ще даде нови възможности да дадем своя принос. Бъдещото развитие на нашата политика ще бъде повлияно и от е, евентуалното ни членство в Арктическия съвет. И във връзка с казаното, на, казаното от господин Карас, а, нека първо да кажа следното. Съобщението за арктическата политика на Европейския съюз от 2012 година не представлява стратегия. Все още няма стратегия. Политиката за Арктика започна да се разработва през 2008 година и все още се разработва. Дебати като днешния позволяват да се задълбочи и рафинира тази политика, за да може да се стигне до разработването на стратегия. И тази стратегия трябва да е продукт на добро сътрудничество между върховния представител – в двете и качества и комисията. И да, трябва да се гарантира координация. Също време на съобщението от 2011 година и по-конкретно работният документ за дейностите по разработването на европейска политика за Арктика засяга голяма част от исканията на Европейския парламент. Особено, що се отнася до последователността между регионалните програми и програмите за научно-развойна дейност и е, до правата на местните жители. Комисията работи активно и в работните групи на Арктическия съвет. И тук нека да се спра накратко и за, на финансирането. Възможностите за финансиране в момента се разглеждат. в контекста на многогодишната финансова рамка. Хоризонт 2020 година и регионалните и трансгранични програми за сътрудничество – най-вероятно ще бъдат е, основни за арктическата политика. А сега, що се отнася до кандидатурата ни за статута на наблюдатели, е, благодаря на господин Карас за казаното. Силно се надявам, че членовете на Арктическия съвет ще вземат своето решение, вземайки предвид големия принос, който може да направи Европейския съюз към развитието на този изключително важен регион. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това дебатът по тази точка приключи. Гласуването ще се проведе през юни. Следващото ни заседание утре, 18 април, четвъртък от 9 часа сутринта до 14 часа и от 15 до 17 часа. Дневният ред е публикуван на вебсайта на Европейския